Meine sehr verehrten Damen und Herren, inzwischen sind auch ein... Уважаеми дами и господа, Виждам, че доста членове на нашата комисия вече пристигнаха, така че мога да ви поздравя най-сърдечно с добре дошли на продължението на нашето заседание тази сутрин. Първо започвам с съобщенията на председателя и след коорди... заседанието на координаторите вчера искам да направя следните съобщения. Първо, няма да се внася становище по темата данъчни измами, защото това технически вече не е възможно. Имам предвид от гледна точка на времето и след това имаме редица докладчици, е, Сесилия Викстрем, която ще говори за цялата тема за правната уредба на защита на марките, цялото досие. Е, Ернике Берлингуер ще говори по упростяването на административните формалности във връзка с свободното движение на а, хора и а, на а, стопанска дейност в Европейския съюз, приемането на публични документи. Колегата Саякари ще говори за Letter Lawmaking и ще се занимава с EU Regulatory Fitness субсидиарност и съразмерност. Това беше решението, което взехме с нощи и което искам днес да съобщя на нашето заседание. Сега преминаваме към Точка 21. Това е нашето кратко публично изслушване тази сутрин. Искам да поздравя госпожа Тайн и госпожа Лихтенберген, които седят до мен. И е, при тази тема ние ще обърнем внимание на правната уредба, която се отнася до децата в Европа, а и в целия свят, когато става дума за правото на осиновяване и свързаните с него други въпроси. Така че нека сега да поздравя участниците в изслушването госпожа Лаура Мартинес Мора от Хакската конвенция по международно частно право, доктор Джефри Шенън, който е, е ръководител на службата по осиновяване в Ирландия, Ева Лихтенбергер, специализиран адвокат в сферата на защита на правата на децата. Госпожа Лихтенбергер също ще говори, както казах, по този въпрос и разбира се госпожа Керсин Нитмайер Юргенс, която е специализирана, казах, в семейно право и госпожа Роберта Анжелили, която ще говори за закрилата на децата в рамките на дейността на Европейския парламент. Първо ще дам думата на госпожа Тайн, за да направи встъпление в изслушването. Благодаря, господин председател. Със сигурност темата отвличане на деца е най-емоционалната а, и от статистическа гледна точка много важна тема. Парламентът през декември Извинете, поправя се ораторката. През септември миналата година прия резолюция, в която остава дума точно за това колко е трудно международното установяване на деца. Отправиха се критики към дъл... голямата продължителност на производството и значителните разходи, които възникват и също така възникна въпроса дали трябва да хармонизираме правото на осиновяванията, поне в негови части или цялостно. Освен това беше посочено, че има все по-малко случаи, в които така да се каже, осиновителите адоп осиновяват дете от е, друга държава. Т.е. става дума за потенциални осиновители. Радвам се много, че броят на случаите спадна, защото си спомням, когато имаше един период, в който имам предвид моята държава членка, се осиновяваха с удоволствие румънски деца от германски родители. Много известен пример е примерът с е, бившият федерален канцлер е, Герхард Шредер, който в доста напреднала възраст с четвъртата си съпруга първо осинови едно румънско дете и доколкото знам и още едно, най-често това се прави по причина, че в собствената държава членка условията за осиновяване не са на лице, така че родителите обръщат поглед към друга държава и то държава, която има много по-нисък стандарт. Аз мисля, че нито една държава членка не се прощава толкова лесно с децата си и родителите, които предоставят децата си за осиновяване или децата си раци, първо имат интерес да бъдат осиновени да отраснат в собствената си държава членка, в собствената си култура, въпреки че действа принципа единство в многообразието, според мен все пак има доста големи разлики между държави членки. Аз не съм голям привърженик на е, хармонизацията в тази област на правото. Мисля, че Хакската конвенция за гражданските аспекти на международното усиновяване на деца от 1993 година е много по-относима в случая. Също така е, много беше казано за документите за осиновяване. Аз мисля, че това е тема, с която ние трябва да се занимаем. Като член на EGPT Intergroup в този парламент, аз е, съм конфронтирана много често с е, тежки случаи, при които, да речем, единият родител е осиновил детето иска да го запише в училище или в детска градина и държавата членка, в която той се опитва да направи това, не признава осиновителния документ от другата държава. Така че първоначално детето не може да получи място в детска градина, такъв случай имаше в Германия, детето не може да бъде записано и в училище и имаше случаи, при които дори гражданството на детето се поставя под въпрос, е, родителите питат какво гражданство има сега моето дете, това а, е, трябва да подлежи на проверка и а, е, след като детето няма гражданство, то не може да има и международен паспорт и родителите не могат да пътуват с това дете и трябва да останат в държавата, в която пребивават, тъй като не могат да се ползват от свободата на свободно предвиждане. Аз мисля, че това са действителните проблеми. Мисля, че държавите членки трябва да признават осиновителни документи експерти от други държави членки. Ще се занимаем с тази тема и мисля, че това е най-належащият проблем, много по-належащ, отколкото хармонизацията на европейското правна уредба за осиновяването. Благодаря, госпожо Тайн. Давам думата сега на първият експерт, госпожа Лаура Мартинес Мора. Моля. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Благодаря, господин председател. Добро утро. Благодаря за поканата ви. Аз ще говоря от името на Хакската конференция за частно международно право. Аз в презентацията си ще се концентрирам главно върху Хакската конвенция от 1993 година. Ще говоря за обхвата на конвенцията, за сегашното положение, ще говоря за предизвикателствата на конвенцията, които бяха засегнати сега кратко и ще направя обобщение за резултатите на този инструмент. Най-напред да погледнем цялата рамка, правна рамка, това са тук е, правните инструменти, които виждате. Е, Конвенцията за правата на детето на ОНЕ. Тук са заложени основните стандарти за осиновяването. Например, едно, един от този стандарт, едни, един от тези стандарти, това е опазването на интересите на детето. Ние го правим заради детето, не го правим заради семействата. Или друг пример за принципите. Това е, че осиновяването трябва да става чрез лицензирани органи, компетентни органи. Обхватът е много обширен, ето защо бе решено да се създаде тази конвенция, Хакска конвенция. Тя залага основните принципи за процедурите на осиновяване. Аз ще говоря в подробности за тези принципи след маличко. Искам да направя кратка препратка към Европейската конвенция за осиновяването на децата. Тя е от 1997 година и бе преработена през 2007 година. Тази конвенция хармонизира законодателството до определена степен. Залагат се общи принципи за осиновяването. Тоест, това е една от целите, за които вече говори хармонизацията на правните въпроси. С е, разлика, това, което прави конвенцията от 1993 година, е, че тя задава минимални стандарти. Най-напред искам да се спра на обхвата на тази конвенция. Тя е, се отнася само за осиновяване между страни, а не за осиновяване в страна. Какво имаме предвид? Осиновяване между страни. Когато едно дете е, живее, да речем, в Полша, когато това дете трябва да бъде преместено в, да речем, Франция. Тогава говорим за, не за националността, а за е, местоживеенето. Това е основният критерий. Няма значение националността на родителите. <clears throat> Каква е целта на тази конвенция? Както казах, това е да се укрепят е, принципите на Конвенцията на ОНЕ. На, второто, на второ място минимални стандарти за осиновяване и защитаване, защитаване на правата на семействата. Друга цел е задаване на правна рамка за сътрудничество между компетентните органи. Много е важно това сътрудничество, защото преди осиновяването се случваше на частни начала пред съдя <clears throat> и понякога е, осиновяването не се признаваше. Тази конвенция увеличава и усилията да се предотврати продажбата и трафика на деца, когато става дума за осиновяване между държави, например корупция, фалшифициране на документи. Както знаем, има много проблеми в тази област. Освен това, е, целта е друга. Цел е автоматичното признаване на осиновяването. Това е един от въпросите, които засегна и госпожа Тайн. Тоест, е, осиновяване по смисъла на тази конвенция – това осиновяване автоматично ще се признава от страните. Имаме 90 страни, които са подписали тази конвенция, така че тя дава една доста голяма степен на сигурност при осиновяването. Няма нужда да се предприемат допълнителни процедури за, за легализиране на осиновяването в приемащата страна. Конвенцията също така осигурява деца, които са осиновени в друга страна, могат да влизат и излизат от приемащата страна. Тоест, не трябва семейството да се премести в, в държавата по местоживеене на детето детето е субект също така и на изискванията на имиграционните власти на приемащата страна. Ако това не е така, то семейството би, то семейството би трябвало да премести место живеенето си. Това е едно от заключенията на тази конвенция от 1993 година. Виждате в оранжево тук 90-те държави, страни по Хакската конвенция 93-та година. Около 5 държави е, са, стават, подписват конвенцията всяка година. Последните, които са подписали конвенцията, са държави от Африка. Както чухме, много осиновявания между страни се случват в Латинска Америка, но също така и в Африка. Ако погледнем тази таблица, ще видим 10 държави, откъдето идват най-многото деца. Виждате, че само пет от тях през 2011 година са били страни. По конвенцията това е обезпокояващо, защото почти половината от международните осиновявания се включват е, по смисъла на тази конвенция. На глобално равнище виждаме, че осиновяването като процент намалява. Защо? Защото се предприемат мерки за репродуктивното здраве на населението, за поощряване на ръждаемостта. Тези мерки обаче не са основната причина за намаляването на осиновяванията. Има, например, е, страни като Китай, например, където има такива мерки, но осиновяването продължава да е високо. Освен това, осиновяването се свързва и с меморандуми, които предотвратяват продажбата или е, търговията с деца. Например, страни като е, Румъния и, и страни като Хаити, това са страни, в които такива злоупотреби с деца често се случват. В такива случаи конвенцията може да кажем, че не е причина за намаляване на броя на осиновяванията. Тя просто иска да предотврати злопотребите с деца. Сега ще се спра на някой от предизвикателствата. Най-напред, е, Държавите трябва да прилагат конвенцията правилно. Има 90 страни, подписали конвенцията. Броят не е толкова важен. Въпросът е обаче и по-важно е конвенцията да се прилага правилно. Една от основ... Едно от основните предизвикателства е да има системи за защита на интересите на децата, да има основни услуги. Ако това не е така, много е трудно да се прилага принципа на субсидиарност на международното осиновяване. Освен това е необходимо да се действа бързо в процедурите. Това означава, че процедурите трябва и да са проследяеми. Трябва реакцията да е бърза, толкова колкото е, е възможно. Само така могат да се постигнат целите на конвенцията. Не бива да има забавяне, което, което забавяне може да е в ущърп на здравето на децата. Един от основните въпроси е въпроса за баланса. От една страна времето, което имаме на разположение е, за биологичните родители да задържат децата си, от другата страна трябва да имаме и време за отговор при осиновяването, така, щото децата да прекарват по-малко време в сиропиталище и други институции. Освен това, когато децата са в такива институции, от държавата се иска документ, е правен документ, че е удостоверяващ, че децата могат да бъдат осиновени. А, семействата трябва да бъдат, от друга страна, надлежно информирани какво означава осиновяване. Това все още е голяма, голямо предизвикателство в много държави. Много често а, биологичните родители смятат, че ще продължат да имат контакт с децата. Това не винаги се обяснява и в такива случаи, като например в е, Непал, възникват проблеми. През 2011 година имаше доклад по този въпрос от Европейския е, парламент. Специално се е, този доклад уточнява въпроса за адоптирането на деца с увреждания. Най-вече такива деца се предлагат за осиновяване. Родителите трябва да са съгласни тяхното осиновено дете да е с увреждане. Освен това, необходимо е да има специални органи, които да се занимават именно с такива деца агенциите, които работят в областта, трябва да са лицензирани. Важно е родителите да работят с такива органи. Освен това, финансовите правила са важни. Разходите непрекъснато нарастват. Има много проблеми по отношение на прозрачността на разходите. Необходимо е да се съсредоточим върху истинските протагонисти на осиновяването, и, а именно семействата и децата, и да се погледне какви са техните нужди и интереси. Има форуми за такива цели, те са също много важни. И накрая ще се спра на някои от резултатите. Конвенцията от 1993 година дава, задава ясна процедура за международни осиновявания. В а, конвенцията са отразени добрите практики, но трябва да увеличим усилията си за предотвратяване на злопотребата с деца. Много е важно децата да се осиновяват главно в държавата, където са родени. Много е важно родителите да работят с лицензирани агенции. Освен това, е двете държави, държава по место живеене и държава, приемащата държава, трябва да споделят отговорността си за опазване на интересите на децата. Необходима е политическа воля за предотвратяване на злоупотребата с деца и борбата с корупция в областта. Ако искате повече информация за конвенцията, Мога да ви предложа нашите наръчници, които виждате на екрана. Освен това има информация на нашата интернетна страница. Благодаря ви за вниманието, дами и господа. С удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин доктор Джафри Шанен. Давам ви думата. Good morning. I'd like to thank е, Добър ден, добро утро. Благодаря на Парламентарната комисия по правни въпроси за възможността, която ми предоставя да взема отношение по въпроса за международните осиновявания. Само да ви уточня, че аз да председателствах Ирландската агенция по осиновяванията, така че Днес обаче ви споделям по-скоро личните си впечатления, тъй като съм разработил докторат в тази област. По време на обсъжданията миналата седмица, в които именно като агенция по осиновяванията домакинствахме на 25-26 представители на държави членки. Всички имаха възможност да вземат отношение по въпросите, които съществуват в момента в областта на международните осиновявания. И от тук искам да направя връзка с следващата точка, а именно при предизвикателствата, пред които сме представени. Първото от тях са взаимните признавания. Въпреки, че съществува този така наречен хакски инструмент, не е автоматично това признаване и другият проблем е свързан с паричните преводи от една към друга страна, приемащата и посрещаща страна. Ето презентацията, която съм подготвил и на първо място цитирам проблемите, с които се срещат семействата семейства, които решават да започнат международ, процес на международно осиновяване. Следователно, проблемите, пред които са изправени, са дали ще бъдат получени документите веднага или ще бъдат вържен, или върнати, дали осиновяването ще бъде прието или не, дали ще се разберат в най-човешки план с, с детето и то с тях и така нататък. И това е, съответно може да бъде подобрено в европейското законодателство. Защо правя тези бележки? Защото имам опит в областта на международните усиновявания от 2007 година съм председателствал различни органи и съм се сблъсквал пряко с трудностите, пред които са изправени всички участници в този процес. А освен това, като адвокат съм виждал позицията и на едната, и на другата страна, и на усиновяващите на семейството, и на регулаторният орган, който води процеса е, един от най-важните въпроси е свързан с неяснотата, с неизвестността. И неизвестността, за съжаление, не може да бъде изкоренена, но поне може да бъде смекчена с съответните процедури или пък с обмен на съответни добри практики. Има такива инструменти в европейското законодателство, които целят именно това прозрачността като възможност за смягчаване на тежестта на този момент на неяснота. Освен това, да не забравяме, че това е въз... момент на изключителен стрес и, емо... и вълнение от страна на семейството, което ще осинови. Така че, може би, точно в този момент решенията, които взимат родителите, не са съвсем обективни. И това не бива да се забравя, по-скоро следва да се държи сметка е, за него от съответните акредитирани органи. Тези органи именно биха могли да подпомагат, да съветват е, родителите и да ги водят за ръка през различните препятствия на тези международни Осиновявания, техният брой нараства непрекъснато през последните години и предизвикателствата се увеличават и стават се по-разнообразни. Следователно, важното е да изнамерим инструмент, който да им помага, защото наистина процесът е комплициран. Има различни изисквания от едната или от е, другата страна. Връщам се на казаното от Лаура трябва правилата да са ясни и да са ясни за това как трябва да се установи и акредитира съответният орган. Например, семейството, което е, тръгва е, да осинови дете, пътува в друга страна, сблъсква се с друг език, друга култура и следователно тук трябва именно да им се помогне. Защото този проблем от емоционално естество е водещия в тази част от е, процеса пътуват в страната, след това се връщат обратно. Междувременно са установили връзка с детето, което ще установят, ще усиновят, след това го оставят там, те пътуват без него и така нататък. Тоест има, има какво още да се направи в областта на международното осиновяване. Освен това, което споменах и въпросът за това как да се намери подходящото дете за подходящото семейство. За съжаление, за сега нямаме много материал, на който да се опрем именно по тези въпроси. Езикът, културата, традицията, към която принадлежи детето или семейството. Детето може да не е пеленаче, може вече да е пораснало и съответно да говори. Така че потапянето в културата и в езика или поне минимални познания от страна на родителите също трябва да бъдат записани в списъка на предизвикателствата. Сега, по-нататък, парите, които струва целият този процес и плащането на различните видове услуги и процедури на различните етапи. Важно е да осигурим пряк, пряк достъп на тези парични преводи до агенцията или до организацията, която управлява тези процеси в съответната държава. Друго нещо, което е важно, е свързано с здравето, с различните видове е, смущения, например синдрома за употребата на алкохол и смущенията в здравето, които той произвежда. Това също трябва да бъде записано в списъка на предизвикателствата. Това са предизвикателства, които принадлежат на новото време. Съответно трябва да включим и социалните мрежи. Социалните мрежи, откъдето може да се набира информация за децата, за родителите и за целият процес. След това правните последствия от процеса на осиновяване. Те трябва да бъдат насочени на първо място към интереса на детето, така както постановява Хакската конвенция. Има случаи в които има постигнат консенсус и вече съществуват правила и разпоредби еднакви за всички държави членки. Но не всички национални законодателства са хармонизирани. Различните инструменти в различните държави членки имат различно приложно поле относно това, например, дали детето е пълнолетно или все още не. Тук можем да се стремим, стремим към повече хармонизация или ако не хармонизация, поне минимални основни изисквания. Това всъщност е, вече бе споменато и аз подчертавам неговата важност. Аз съм за хакската, 93-та хакска конференция, която според мен ни дава рамката за след това последваща работа по правила и разпоредби за улесняване на международно, международните осиновявания на първо място в интерес на детето. Системата, създадена след хакската конференция дава своите е, резултати, тъй като има редица документи, които са необходими за предоставяне на усиновяването, като, например, визи и всякакъв друг вид миграционни документи. Освен това, връзката, която се установява от съответните специалисти, адвокати, психолози между детето и бъдещите му родители, документите за съответствие, документите за поява, за приемане и поемане на твърд ангажимент и така нататък. За съжаление обаче, особено в някои области, като областта на усиновяване от в преструктурирани семейства, все още няма яснота в правните правила от гледна точка на детето, обаче е най-чувствителната част от веригата и затова в тези осиновявания на деца о, в преструктурирани семейства, е, самотни родители, разведени, доведени и така нататък. Интересът на детето трябва да бъде поставен на първо място. И то от е, страната на происход, още в самото начало на целият този процес. Това отново ме навежда на мисълта за един практически проблем. Практически проблем. Например, ако детето подлежащо на осиновяване бива върнато от приемащата в изходната страна поради липса на достатъчно документи, осигуряващи или удостоверяващи статуса на родителите в страната на местоживеене. в повече, в много случаи всъщност вече сме имали такива казуси и съдът се е произнесъл със съответното решение, но практическите проблеми, които проистичат от това, все още не са управлявали по, управлявани по подходящ начин. Какво значи страна по местоназначение или обичайното местоживеене? Това трябва да бъде дефинирано още от самото начало, като място, където живеят родителите и там изкарват прехраната си. Тоест, можем да въведем изисквания, като, например, от колко време, проблема за установеността, стабилността, продължителността след това на пребиваването им там – и така нататък. Именно тази дефиниция, която все още не е избистрена, понякога създава недоразумения не само в областта на осиновяванията, а изобщо в областта на защитата на правата на децата. И за това смятам, че за съществуващото законодателство тук трябва да се подсили. Друг един правен въпрос, вече ще приключвам, но само да подчертая кой, би, кой има право да осиновява. Има такъв инструмент вече във Франция, но би било хубаво да има и европейски такъв. За съжаление, според мен, хакските инструменти са недостатъчни. В някои държави условията са едни и са различни от политиката, която се прилага в други области на съответната държава. Затова хармонизиране както вътре в самите държави, така и в държавите членки следва да бъдат уеднаквени, като например е, официалната възраст, след която дете може или не може да се установява. Това за момента създава усещане за уязвимост и се решава адхок от, от съответната съдебна юрисдикция. Децата нямат е, много родители, имат само двама, <laughs> т.е. това би било лесно да се е, регулира и именно тук е, дина, процесът не е толкова динамичен. Има величини, които си остават непроменливи. И именно в тези непроменливи величини би могло да се положи по-голямото усилие за защита на децата и техните права. Защото процесът на осиновяване е изпълнен с стрес продължава да представлява предизвикателство за всички участници в него. Едно детето, например, бива местено от една държава в друга, от една юрисдикция в друга и от една националност понякога бива прехвърлено към друга, сменя му се националността. И накрая да подчертая осиновяването в различен вид семейства, като, например, семейства, където националността е различна. Този вид проблеми за момента не са обсъждани и за съжаление нямаме достатъчно инструменти за всички конкретни случаи и изключения, каквото например изключение може да бъде сурогатното майчинство. И така, Целта би била, според мен, тук да се установят минимални критерии, в които осиновяването да се смята за допустимо. Е, важно е процесът да се основава на интереса на детето и детето да бъде в центъра на целият този процес. Благодаря. Благодаря на доктор Джафри Шенън и сега давам думата на госпожа Ева Лихтенбергер, за да направи стъпление във втората част на изслушването. Благодаря. Втората част на нашето изслушване, както каза колегата, е много по-видима в емоционално отношение въпреки това обаче, е, втората част като тема е свързана с първата. През последните 50 години ние наблюдаваме много големи промени в Европа при упражняването на правата на детето. Ако преди принципът, е, че едно дете принадлежи на родителите, беше доминираш, в Германия дори има израза родителска власт, този израз вече не съществува, тогава разбираме много добре какво означава промените на времето и е, какви въздействия могат да имате. Именно в случаите, когато се стигне до ситуации, че родителите, например, се разделят и имат различни схващания, различни концепции по отношение на правата на детето. Фактът, че има списък от е, права на детето – е от централно значение, от първостепенно значение за всичко, което дискутираме в момента и при всички наши концепции ние трябва да имаме предвид това на първо място. Преди ставаше дума за отношения между възрастни и право на собственост върху децата. Изразявам се малко пресилено, но днес става дума за благото на детето и тук вече се движим по минно поле, защото точно когато имаме раздели между родители, свързани с много емоции, се стига до там, че старата концепция се налага, концепцията, която сме смятали за отдавна преодоляна. Хакската конвенция за гражданските аспекти на международно отвличане на деца дава голям принос и прави всичко възможно да се подобри ситуацията на детето при случай на раздяла на родителите. Тази конвенция е важна и за нас също трябва да бъде важно, а това е и темата, която разглеждаме, възможно най-голям брой държави, най-вече такива, за които се знае, че има конфликтни случаи, да дават възможност за по-добро разрешаване на конфликтите, защото тези държави ще се присъединят към конвенцията и е, в крайна сметка ще трябва да се използват международните механизми за посредничество. Това е централното изискване. Европейският съюз предприе множество стъпки за да спечели партньори в случаите, в които има проблеми с отвличане на деца и най-вече е, с проследяването след отвличането. Става дума за 8 държави в крайна сметка, с които ние се опитваме да създадем ситуация, която в подобен драматичен случай би предложила най-малкото по-лесни е, и по-достъпни решения. За съжаление, и това го казвам наистина с много голямо съжаление, тук има конфликт на компетентност. Ние много отдавна обсъждаме този въпрос. Държавите членки, за да бъда кратка, отхвърлят признаването на измененията след приемането на Лисабонския договор по отношение на изключителните правомощия в тази сфера и не ни оставят да направим следващата стъпка, така че ние да можем да направим нещо за деца, които биват отличани в такива държави и които са включени в списъка който го споменах. За мен това е много депремираща ситуация, защото ние сме вложили много ангажимент по отношение на определени държави, за да ги спечелим като партньори и си мисля, че ако държавите членки по причини на принципа за непризнаване на ново договорно отношение или конституционно отношение – оказват съпротива. И когато виждам цялата драма при отвличането на деца, аз просто не мога да разбера тази позиция. Затова е, мисля, че следващата стъпка трябва да бъде същевременно и сигнал, че държавите членки са готови да е, направят още стъпки напред – и да включат е, различни съдебни инстанции, включително Европейския съд, защото аз съм заинтересована в този период е, да намерим добро решение за тези 8 държави и е, най-накрая да можем да покажем възможности за решения или да стигнем до решения, които да подобрят ситуацията на родителите и най-вече на децата при отвличания. Така че, моят апел е отправен от тази гледна точка. Това не е а, поле за спорове за компетентност, а поле за решения. Благодаря, госпожо Лихтенергер. Сега следващият а, оратор е а, госпожа Керсти Нитмайер Юргенс. Благодаря за отправената покана към мен, господин председател. Аз Както вие вече казахте, ще говоря от една страна като човек от практиката, като адвокат по международно частно право, и работя в тази сфера повече от 20 години, най-вече в сферата на отвличания на деца. Говоря обаче от друга страна в качество на човек, който работи в една от тези държави, които госпожа Лихтенбергер току-що спомена, а именно в Руската федерация. Това е една от нова, новите държави, страни по Хактската конвенция за отличания на деца, така че аз съм непосредствено засегната заедно с моя екип там от дискусията, която се води по споровете за компетентност. Позволете ми да кажа нещо в тази връзка. Аз не съм много добра в изготвянето на PowerPoint презентации и за това ще си служа с хартиен носител. Факт е, че повече от 90 държави страни по конвенцията от 80-та година я превърнаха в един от най-успешните инструменти. Това се дължи не само на броя на държавите, които са страни по тази конвенция, но и на много доброто и прилагане в повечето от тези държави. Дефинитивно обаче в държавите членки на Европейския съюз. До голяма степен конвенцията – е постигнала по този начин своите цели, най-вече в е, сферата на превенцията. Много е, отвличания на деца могат да бъдат предотвратени с помощта на конвенцията и е, чрез предупреждаване е, родителите да не прехвърлят е, децата си от една е, държава, страна по конвенцията в друга концентрацията на съдилищата, т.е. тези производства да се водят от специализирани юрисдикции в държавите членки по конвенцията, най-вече в държавите членки на Европейския съюз доведе до ускоряване на производството и до компетентност по същество на съдиите, които е, решават случаите по същество и в крайна сметка те разбират, е, че тази конвенция е инструмент за правна помощ, а не е, като инструмент, който решава трайно въпроса за родителските права. В регламент Брюксел 2 ние имаме допълнения, имаме изменения, които според мен са донесли изключително много предимство. Ускоряването на производството почти навсякъде в държавите членки намери израз в процесуалното право. В Германия вече ситуацията е такава, че едно производство по Хакската конвенция за международно отвличане на деца се приключва в рамките на 5 седмици и след това, ако случаят отиде на втора инстанция, 8 седмици, т.е. около 2 месеца след сезиране на втората инстанция. Задълженията за изслушване, които в конвенцията от 80-та година са споменати само бегло, но все пак е, са отразени, е, се грижат за това да има сериозно отношение към детето и е, за спазване на неговите права. Госпожа Лихтенбергер спомена за това. Към детето има сериозно отношение и в процедурите по Хакската конвенция за отвличане на деца. Медиацията, когато започнах е, да работя преди 20 години в тази сфера, това беше почти е, непозната, даже неприлична дума, но сега този способ е много разпространен. Има обучени медиатори в държавите членки и е, с това се дава възможност е, в много кратки срокове да се извърши медиация и да се решат проблемите на родителите. Е, член 13. Там се уреждат е, изключенията по конвенцията. Е, този текст се прилага добре, обаче има проблем с дефиницията на обичайно пребиваване. Родителите станаха по-мобилни, така че давам право на преждеговорившия оратор, който каза, че регламент Брюксел 2 не дефинира отново понятието обичайно местопребиваване. Правораздавателната практика на Европейския съд помага на съдилищата по места, обаче въпреки това целта не е изпълнена в достатъчна степен и понякога резултатите са само задоволители задоволителни. Позволете ми да дам един кратък пример. В понеделник е, моя колега се яви пред съда по един от случай и е, беше ясно, че обичайното пребиваване е в друга държава, а съдът, е, съдът стига до идеята за събиране на доказателства, за изслушване на свидетели, и е, всъщност е, дали е, родителите само временно са искали да отидат в другата държава или не. Това е било основното за съда. И това води до забавяне на производството и всъщност това е най-големият проблем. Вторият проблем, той е свързан с техниката до някъде. Това е въпросът свързан с предоставяне на съгласие, Конвенцията урежда съвсем ясно, когато се даде съгласие за пребиваване на детето в държавата, е, в другата държава, е, тогава се предвижда връщане на детето. Когато обаче нямаме съгласие, е, знаете, че разделите между родителите са много емоционални е, пращат се имейли е, с горе-долу следното съдържание, заминава и махни се, съгласна съм или съгласен съм. Но в крайна сметка е, тук става дума за средства за комуникация, електронни писма, СМС и всичко това трябва да подлежи на оценка, защото е важно да се направи това. Важно е също така при необходимост да бъдат разпитани и свидетели на място. Измененията в регламент Брюксел 2А, както всички знаете, доведоха до там, че държавата членка по происход запазва своите компетенции, своите правомощия, дори и при отказ на връщане на детето. Да речем, дете от държава членка А бива отвлечено и съдът в държавата членка, където отива, казва, аз не мога да върна детето, да предам детето, защото това би означавало много голяма физическа и психическа травма за него. Другата държава членка запазва компетентността си. Този срок от 3 месеца е много много важен. Е, и то защото, защото в извънсъдебната сфера и много отвличания на деца могат да бъдат предотвратени, е, разбира се, като се позоваваме на текстовете на този регламент. Родителите, разбира се, трябва да не извършват отвличания, но а, от друга страна а, трябва да кажа, че тук винаги възниква проблем с съвсем различно по тип решение, взето от другата държава. За това а, може да се каже, че актуалните случаи, които се гледат от Европейския съд, подлежат и на изпълнение. Компетенциите на държавата членка по происход са значително разширени. За актуалния случай между Испания и Германия Германия няма да взема отношение, защото участвам в разрешаването на този случай. Позволете ми сега накратко да кажа нещо във връзка с моята работа в Руската федерация. Важно е да функционира добре е, имплементирането на конвенцията в държавите, които са страни по нея. Трябва да бъдат изградени централни органи, които не само в логистично отношение да бъдат в е, състояние да обработват случаите, а също да имат достатъчно и добре обучен персонал. Много е важно също да имаме обществено мнение, което да подкрепя тази конвенция и както в някои от старите държави членки по нея, то и в новите държави членки по нея трябва да се разширят познанията, а моята практика показва, че това често става трудно. Хакската конвенция няма всъщност нищо общо с гражданството на детето, а само с неговото пребиваване. Това е много трудно да се разбере от нова държава, която е станала страна по конвенцията. Дори и някои от старите държави членки на конвенцията има такъв проблем, но той е особено голям за новите. Госпожа Лихтенбергер, позволете ми да обясня сега нещо във връзка с въпросите, които получавам от различни представителства на европейски държави членки. Те са с различен характер. Е, някои ме питат колко човека работят в централния орган, е, доколко е, законодателството на Русия е възприело конвенцията, какви са изискванията на различните държави членки какви предпоставки въвеждат, защото имат различен опит. Например, Великобритания, там има съвсем различен опит от, да речем, този в нова държава членка. И виждате, че тук просто препятствията, бариерите са поставени по съвсем различен начин. Искам да кажа, че моето желание е чрез тиха дипломация, аз всъщност мога да говоря само за тази държава страна по конвенцията. Т.е. ако чрез тиха дипломация, повтарям, се избегнат тези неща и е, е се работи ефективно, в Руската федерация, да, там също има промени е, в сравнение с периода от няколко години. Мисля, че е, по този начин бавно ще се стигне до един по-добър процес на присъединяване на държавите към конвенцията. Благодаря. Позволете ми сега накратко да дам думата на госпожа Лихтенбергер и на госпожа Тайн. Госпожа Лихтенбергер, благодаря за направените от вас изказвания. Аз мисля, че този проблем е ясен за всички нас. Естествено, е много важно да се отбележи, че този проблем може да се реши и без съдебни производства. Аз в момента не виждам много е, свободно поле за действие, защото се стигна до е, стълкновение на принципи, който не е по същество и е, всъщност. Е, това е което аз не мога да подкрепя, защото тук наистина става дума само за това, че ние се намесваме в съдбите на стотици хора и можем да направим това по положителен начин, ако държавите членки проявят повече консенсус по отношение на компетенциите. За мен е много важно да постигнем напредък в тази област. Аз съм готова да направя всичко по силите си, за да върви този процес напред. Но, както казах, наистина няма да бъде израз на чувство за отговорност, ако ние забавяме този процес. Благодаря ви най-сърдечно за направените изказвания. Госпожа Тайн. Благодаря. Европейският парламент в момента оформя последните черти в сферата на международното частно право, а и в други области на правото. И за това ще бъде много трудно признаването на решения от други държави, членки, публични документи, нотариални документи и там проблематиката е същата, както в сферата на осиновяванията. И естествено, ако ние желаем да извършим някаква хармонизация в тази сфера, например по отношение на възрастта на усиновителите, минималната възраст има, да речем, в други държави изискване за достатъчна възрастова разлика с тази на осиновеното дете, много е трудно във всички тези сфери да се постигне споразумение между е, всички държави и членки, така че мисля, че в случая трябва да бъдем благодарни и за най-малката крачка напред, за най-малкия прогрес. Е, за съжаление това е факт. Проблемът е, че държавите членки все още имат опасения, когато трябва да признаят нещо, което го има в друга държава членка, но не и в тяхната, и когато се опасяват от е, жалби на граждани да речем, свързани от е, свързани с осиновяване е, от еднополови родители. Е, виждате какви са, да речем, дискусиите във Франция. Това са много е, тежки проблеми с голям морален и емоционален заряд, така че всички тези проблеми могат трудно да намерят единно и приемливо решение за всички държави членки. Благодаря. Сега не виждам други желащи да взема думата. Благодаря на експертите. Аз мисля, че това изслушване беше много ценно, защото обогати нашите знания и помогна за обмен на мнения. И а, е, сега а, е, проучването Policy Department а, е, е на разположение на всички. Всеки може да а, си вземе екземпляр. А, приключваме изслушването. Ще направим две минути почивка, защото следва гласуване, което ще продължи дълго. И а, за това нека всеки да направи нещата, които трябва да направи. Две минути прекъсвам заседанието, тъй като а, след това следва дълго гласуване. Да. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die zwei Minuten sind vorbei. И така, колеги, двете минути минаха. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. 30 точка. Макафе и Лене са докладите. Господин докладчикът има думата. Госпожа докладчикът. Благодаря госпожа Макартни. Аз ще говоря съвсем кратко за преговорите по директивата за, прогр... за прозрачността. Сега ще гласуваме по а, тази директива за прозрачността и директивата за счетоводните а, стандарти. Това е противоречив въпрос. Най-напред е, имаше преговори в съвета по счетоводните стандарти. Ставаше дума за отчитане страна по страна. Трябваше да се уточнят подробностите. Искам да ви кажа, че най-накрая успяхме да постигнем споразумението. Имахме два-три трилога. Имаше проблеми искахме отчитането държава по държава да се включи в директивата за прозрачността. На 20, 28 май ще е последният триалог, на 30 май ще гласуваме в комисията и тези два файла ще продължат да вървят заедно. Колеги, Искам да ви помоля наистина да подкрепите това споразумение. Бяха много трудни преговорите, дълги, изнорителни, но нашият екип все пак успя да постигне много добро споразумение, което беше много близо до това, което гласувахме в комисията. Ние успяхме <clears throat> да постигнем споразумение за проектите, за заплащането. Освен това, успяхме да осигурим докладването и поемането за, на отговорност за докладването, защото много държави членки се опитват да заобиколят е, този, тази точка и успяхме да заложим и евентуални изисквания за докладване от трети страни. И освен това имаме намаляване на бюрокрацията за малките и средни предприятия. Знае, че това е много важен въпрос за нашата комисия. Освен това взехме и предвид в е, трансграничната функция на бизнеса. Надявам се, в през юни е, този доклад да бъде гласуван в е, пленарна зала. Председателят, е, аз искам да се присъединя към докладчицата с апела за подкрепа. Ясно е, че сега не може да гласуваме, но <clears throat> предстои трилог, формален трилог. Това няма да е политическа енергия, която ще е необходима. А, ще гласуваме моя доклад за променената версия. Сега гласуваме кой е за. Против. Кой е въздържал се? Има един против, няма въздържали се. Всички са за. Значи е решено. Сега преминаваме към доклада на колегата Карим. Господин Карим, искате ли да кажете нещо за доклада или искаме да гласуваме направо? Не искате думата? Добре, започваме гласуването тогава. Това са почти 70 страници. Но има и компромиси, така че надявам се, ще приключим бързо. Започваме с 199-то изменение от госпожа е, Тайн. Значи няма да питам за въздържалите се. Който иска да се въздържи, моля да каже. При крайното гласуване ще гласуваме е, електронно и там автоматично се залагат въздържалите си. Казвам го, защото е, някои колеги рядко присъстват е, и не знаят процедурата в нашата комисия. Така, 199 за, против. Отхвърлено. Екон 1 за. Против. Отхвърлено. 246 и 247 за. Против. Прието. Екон 24 за. Против. Отхвърлено. 248, 249 за. Против. Отхвърлено. 19 за. Против. Прието. Двадесет пет не го гласуваме. Компромис едно. За. Против. Прието. 251 и 2 за, против, отхвърлено. Компромис 2 за, против,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 Има устно изменение, то е оттеглено. Значи, оригиналната версия е на компромис 6. Моля, кой е за? За? Против? Прието е. Сега прескачаме много страници и преминаваме директно на страница 21. Така ли е? Секретарията да ми помогне, ако обичате. Да, 21 страница. Компромис 8. Кой е за? Извинявайте. Извинявайте. 7 и компромис. За. Против. Прието е. 8. За. Против. Прието. 9 за. Против. Прието. 10 за против, прието. 11 за, против, прието. 12 за, против, прието. 13 за, против, прието. 14 за, против, прието. 4. Значи, 13 гласуваме отново, защото се обърках. Прието. от Сега 14 за. Против. Прието е. 15 моля за. Против. Прието. 16 за. Против. Прието. Сега 533 за. Отхвърлено. 534 за, против, отхвърлено. 17 за, против, прието. Сега отново прескачаме много страници. 300 страница, 18 за, против, прието. След това прескачаме пак. 34 страница. 490 за, против, отхвърлено. 19 за, против, прието. 20 за, против, прието. 21 за, против, прието. 22 за, против, прието. 508 за, против, прието. 509 за. Не, не, не, казва председателят. Не, не, нямаме нужда това да гласуваме. 23-то компромис за, против, прието е. 23А за, против, прието. 24 за, против, прието. 25 за, против, прието. 26 то с две устни изменения. Те са... Значи 26-то само гласуваме за, против, прието е. След това Преминаваме към 172 на 51 страница. За. Против. Прието. 27 на 52 страница. За. Против. Прието. 28 за. Против. Прието. 653 за. Против. Отхвърлено. 654 за. Против. Отхвърлено. 29 за. Против. Прието е. 30 за. Против. Прието. Сто осемдесет и шест за, против, прието. 187 за, против, прието. 100, 671 за, против, прието. 98 не, 188 за, против, прието. 31 за, против, прието. П. 139. 109 за, против, Прието. 700 за, против, отхвърлено. 114 на Екон за, против, прието. 705 за, против, отхвърлено. 114 115 на Екон за. За. Против. Това ще проверим електронно. Гласуваме Екон 115. Гласувайте сега, моля. So, 25 Karten, bisher 24 abgegebene. Okay, you have no card. Нямате карта, така ли? Не работи устройството. Добре, ще почакаме. 26 25 Край на гласуването. 12 на 12 отхвърлено е. А има един въздържал се. Добре. 708 за, против, отхвърлено. 32 за, против, прието. 707 и 20 за, против, отхвърлено. 728 за, против, отхвърлено. 729 за, против, отхвърлено. 730 за, против, отхвърлено. Екон 116 за, против, ще проверим електронно. Wieder 26 Karten, 25 haben abgestimmt. Fehlt immer noch einer, ich weiß nicht. Един липсва, не зная кой е. Един липсва. А сега имаме пък един повече. 12 на 12 и един въздържал се. Значи отхвърляме. За това, за това броим по този начин. Госпожо Лихтенбергер. Когато една карта е в повече, трябва да видим кой е това. Може ли? Може ли да проверим? Да направим тест. 25 гласуват. Това е 25 е точно нашата бройка. Да, но в други комисии имаше същия казус. Един беше повече от една политическа група, а пък един по-малко от друга политическа група. Трябва да видим директно. Добре, добре. Нека видим, нека направим те- тест, казва председателят, всеки, всеки да натисне. Дали ще получим 26? Не зная кой е колегата в повече. Also test vote. Jetzt habe ich im Augenblick sogar nur 24. Сега пък 24 излизат. Also ich sehe da so lange kein Problem drin, wie nicht. Не виждам проблем. След като сме в лимита, това е добре и политическите групи са разпределени правилно. Някой си е оставил просто картата в устройството и от там се получава проблем. Können wir mal die Fraktionskoordinatoren einfach... Може ли координаторите да кажат колко колеги е, от техните политически групи присъстват и тогава няма нужда да търсим картата? Вие сте девет. Вие сте, както винаги, либералите са трима, двама от ефте, от левите едно, от зелените двама. Да, така е. 25 гласа, това е което ни трябва. Няма да търсим сега карта, която е в системата. Нямаме проблем. Добре, продължаваме. 116. Гласувахме го. 164 с съответните идентични за. Прието е. 195 за. Против. Прието е. Екон 118 за, против, отхвърлено е. 740 за, против, прието е. Изменение 1 за, против, прието е. Второ изменение за, против, прието е. Екон 3 за, против, отхвърлено. 4 за, против. Нека проверим. Електронно проверяваме Екон 4. Екон 4 проверяваме, моля. Така. Сега всичко е наред. 12 на 12 на 1 отхвърлено е. Изменение 4. За. За. Против. Това също ще проверим. Значи изменение четвърто. Проверка. фюр, цвърфта dagegen. 12 на 12 на 1 отхвърлено е. 200 за За 200. Против. Прието е. Екон 6. За. Против. Отхвърлено е. 32 за. Против. Електронна проверка. 32. 15 dafür, 10 dagegen. 15 на 10. Прието. Двеста и девет е окей. Четиринайсто. Четиринайсто. Моля, покажете за. Ще проверим електронно. 13 dafür. 13 на 12. Прието е. Екон 13. За. Против. И това ще го проверим електронно. 13. Екон 13 проверяваме. 12 dafür, 12 dagegen. Отхвърлено е. 228 за, против. Проверяваме електронно. 228. Ich habe jetzt nur 23 Stimmen, da fehlen zwei. Липсва два гласа. Край на гласуването. А, така. 13 на 12. Прието е. 224 за. Против. Защо да не го гласуваме? Секретарията казва, че няма нужда. <clears throat> така ли е? Добре, е, добре. Екон 14 е следващото. Екон 14 за против, прието. Сега 229 и Екон 15 за, против, отхвърлено. 230 за, против, отхвърлено. Екон 16 за, против, прието. 231 воду за, против, прието. 15 за, против, прието. 16 Еко. Не ни трябва това. Не. 234 за, против, електронна проверка. Елф дафюр No, 11 3. 11 на 13 Отхвърлено. Екон 18 за, против, прието. Екон 19 за, за, против, прието. Екон 20 за, против, прието. Екон 21 за, против, прието. 239 е, е... Не ни трябва 17. Решаваме за. Против. Прието. 18 за. За. 18 за. Против. Проверяваме 18 отново. 13 на 12. Прието е. Сега продължаваме с 242 за, против, отхвърлено. 243 за, против, отхвърлено. 244 за, против, отхвърлено. 245 за, против, отхвърлено. А сега гласуваме целият доклад. Гласуваме електронно. Петнайсет <clears throat> за 10 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. А сега моят въпрос. Как да процедираме по-нататък? Това е мандатът. Какво трябваме с законодателната резолюция? Трябва ли да гласуваме и по нея? Имаме 160. Господин Стоянов. Like Искам да кажа, че оттеглям трите си изменения. Оттеглям ги. Добре. 178 и всичките трите ги оттегляте, така ли? Добра. Значи гласуваме законодателната резолюция, правим я отново а, електронно. 15 на 10. Прията е. А сега трябва да вземем решение за преговори с съвета. Моля, гласуваме и по това решение. Електронно, моля. Петнайсет 15 на 10. Няма. Въздържали се. Добре. Имаме квалифицирано мнозинство. Значи всичко е наред. Добре, желая ви добри и ползотворни преговори. Сега продължаваме с следващия доклад. Карим втория доклад. Richtlinie. Ja. Gut. Auch da keine Vorbemerkung von Seiten. Е, докладчикът няма е, забележки. Добре, продължаваме. Едно за, против, прието е. Компромис 2 за, против, прието. Пето за, против, прието. Компромис Z3, 3, извинявайте, за, против, прието. Осмо. 48 за, против, отхвърлено. Четвърти компромис за, против, прието. Пето за, против, прието. След това преминаваме към 70-то за, против, прието. 71 за, против, Електронно ще проверим. 71 и 72, те са идентични. Моля, гласувайте сега. Wir haben 24, 25, ist 25. 24 dafür, 24. 24 против, едно, един въздържал се. Das, äh, ja. Wieso? Von, von früher aus? Защо да повтаряме 70-то? Няма да, да дебатираме. Секретарията моли за повторение на 70-то. Значи гласуваме по 70-то още веднъж. Му помолба на секретарията. 70-то, моля. 10 dafür, 14 dagegen. 10 за, 15 против, отхвърлено. Добре, сега. 73-74. Отхвърлено. Добре. Компромис 6 за, против, прието. 80 за, против, прието. 81 за. А не, няма нужда от него. Компромис 7. Компромис 7 за. Против. Прието е. Сега преминаваме към 91 и 92 за. Против. Прието. 12 за. Против. Прието. 8 за. Против. Прието. 93 за, против, отхвърлено. Компромис 9 за, против, прието. Преминаваме към 10 за, против, прието. 11 за, против, прието. 12 за, против, прието. 99 за, против, отхвърлено. 13 за, против, прието. 14 за, против, прието. 15 за, против, прието. 16 за, против, прието. 17 за, против, прието. Сега преминаваме към 18 за, против, прието. 19 за, против, прието. 112 за, против, отхвърлено. 20 за, против, прието. 119 за, против, прието. 19 за, против, прието. 120 за, а не, то е паднало. 168 също. 121 за, против, прието. Сега минаваме към 21 за, против, прието. 138 и 139 за, против. Проверяваме електронно. 138 и 139. Hälfte dafür, 13 dagegen, 1. 11 на 13 отхвърлено е. И 318 за, против, отхвърлено е. 22 за, против, прието е. 140 е паднало, 141 и 143. За, против, отхвърлено. 22. 22 за. Против. Прието. 150 за, против, отхвърлено. 23 за, против, прието. 24 за, против, прието. до 59 за. А не, това е оттеглено. Това, те са оттеглени всичките. Добре. 161 и 162. 161 за, против, отхвърлено. 162 за, против, Отхвърлено. 167 са, против, отхвърлено. И 319 са, против, отхвърлено. 172 за, против, прието. И 320 за, против, отхвърлено. 173 от за, против, от... прието. Екон 1 за, против, отхвърлено. 26 за, против, прието. е последната страница. Екон 3 за, против, прието. И 3-2 за, против, отхвърлено. 35 за, против, Проверяваме електронно. Още един липсва. Сега всичко е наред. 24 за. Екон 4 за, против, прието е. 37 пада. Електронно гласуваме за целия доклад. Петнайсет 15 на 10. Поздравление за докладчика. Сега закон, законодателната резолюция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 15 zu 10 zu 0. Das gleiche Ergebnis. Същия резултат 15 на 10. Добре. Сега решение за преговори. Трябва ни, трябва ни квалифицирано мнозинство. Още веднъж електронно гласуване, моля. 15 dafür, 10 dagegen, keine. 15 на 10 имаме мандат за преговори. Успешни преговори ви желая е така. Това беше най-голямата част от гласуването. Преминаваме към точка 24. Това е докладът Свевка. Докладчикът иска ли да каже нещо? Не, не иска. Чудесно. Добре, преминаваме към гласуването. Започваме с изменение едно на Болон. Моля, вдигнете ръка. Кой е за, кой е против? Приема се с мнозинство. Изменение 2 за, против, отхвърля се. Изменение 3 за, против, отхвърля се. Изменение 4 за, против, приема се. Имко 1 за, против, отхвърля се. Имко 2 за, против, Приема се. Имко 18 за. Против. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Отхвърля се. Имко 8. За. Против. Приема се. Имко 3. За. Против. Отхвърля се. 6. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Имко 4 за, против. Приема се. Имко 10 за, против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по имко 10. Единайсет за, 13 против. Няма въздържали се. Отхвърля се. Имко 9 за, против. Приема се. Имко 14 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. Изменение 13. За. Против. Отхвърля се. Имко 5. За. Против. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, приема се. Имко 7 за, против, приема се. Имко 11 за, против, приема се. Имко 12 за, против, отхвърля се. Имко 13 за, против, приема се. Имко 6 за, против, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. 18 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. Имко 4, това го приключихме. Изменение 20 за, против, отхвърля се. Имко 19, по него също няма да гласуваме. 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, отхвърля се. Гласуваме сега по целия доклад за, против, приема се. Законодателна резолюция за. Естествено, е, това чрез електронно гласуване. Благодаря, че ми подсказахте. По доклада ще гласуваме електронно по приемането на целия доклад. 24 за, няма въздържали се, няма против. Приема се. Законодателна резолюция. Гласуваме и по нея електронно. Един глас още липсва. Така, сега всички гласуваха. 24 за. И мисля, че с това нещата са ясни. Поздравявам докладчика. Преминаваме сега към доклада на госпожа Регнер. Posting of Workers, това е първото, което ще гласуваме. Изменение 10. За. Против. Приема се. 56 на госпожа Лихтенбергер за. Против. Отхвърля се. 11 за. Против. Отхвърля се. 12 за. Против. Отхвърля се. 58 за. Против. Отхвърля се. 57 за. 57 за. Значи да проверим чрез електронно гласуване по 58. 14 за, 9 е, против, няма въздържали се. 57 за, против. Нека да проверим по 57. Единайсет за, 12 против, отхвърля се. 59 за, Против. И това ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по 59. 18 за, 5 против. Приема се. 13 на докладчика. За. Против. Приема се. 60 за. А не. Тъй като приехме 13, няма да гласуваме по 60. Гласуваме по 61 на звевка. За, против. Приема се. 62 за, против. Приема се. 64 за, против. Мисля, че се отхвърля. 67 на Лихтенбергер за, против. Отхвърля се. 69 65 е оттеглено, 68 звявка. За. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Петнайсет за, 8 против, приема се. Значи по 15 трябва да гласуваме. Преминаваме към 15. 15. Кой е за? Против? Приема се. 70 за. Против. Също се приема. 71 за. Против. Приема се. 72 и 73. Кой е за? Против. Приемат се. 74. За. Против. Отхвърля се. 75 и 76 за. Против. Приема се. 77 за. Против. Приема се. 78 за. Против. Ще гласуваме електронно. 11 за, 12 против, отхвърля се. 16 на докладчика за, против, приема се. 79 на Гаргани за, против, приема се. 80 на Саяр за, против, приема се. 82 разделно гласуване. Гласуваме сега по първата част. Става дума за израза without delay, за, против, приема се втората част, за останалата част от текста, за, против, нека да проверим, че с електронно гласуване. Дванайсет за, единайсет против, приема се. Седемнайсет за, против. И тук трябва да проверим, че с електронно гласуване. 12 за, 11 против, приема се. 18 за, против, отхвърля се. 83 за, против, приема се. 84 за, против, приема се. 85 и 86 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване по 85 и 86. 11 за, 11 против, 1 въздържал се, отхвърлят се. 87 и 89 за, против, приема се. 88 на Гаргани за, против, за, приема се. 90 на Гаргани за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. за 12, 11 против, приема се 91. Това е приключено. 19 на докладчика за, против, приема се 94 на Гъргани за, против, отхвърля се 95 за, против, да проверим, че с електронно гласуваме. Гласуваме по изменение 95. 12 за 11 против приема се. 20 за против. Отхвърля се. 96 на Лихтенбергер за. Против. Отхвърля се. 21 за. Против. Отхвърля се. 98 за, против, отхвърля се. 99 за, против. Да проверим, че с електронно гласуване. Дванайсет за 11 против приема се. 100 гласуваме на две части. Гласуваме по първа част за, против, приема се. Втора част за. Против. Отхвърля се. 101 за. Против. Приема се. 22 за. Против. Приема се. 103 за. Против. Да проверим, че с електронно гласуване. 11 за, 12 против, отхвърля се. 104 за, против. Също ще проверим, че с електронно гласуване. Понякога резултата е 12 на 11, понякога 11 на 12, така че нека да проверим. 104. 12 за 11 против приема се. 24 за, против, отхвърля се. 25 за, против, отхвърля се. 105 за, против, отхвърля се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване. 11 за 12 против, отхвърля се. 106 и 107 за, против, отхвърля се. 29 за, против, отхвърля се. 108 за, против, отхвърля се. 109 за, против, отхвърля се. 110 за, против, приема се. 111 за, против, Приема се. 30. За. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Отхвърля се. 113 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Отхвърля се. 115 за. Гласуваме по 115. За, против. Да проверим, че с електронно гласуване. Дванайсет за, 11 против. Приема се. 33 за, против. Отхвърля се. 119 за, против. Отхвърля се. 34 за, против. Отхвърля се. 123 за, против, отхвърля се. 124 за, против, приема се. 126 за, против. Да проверим, че с електронно гласуване гласувам по изменение 126. Дванайсет за, 11 против, приема се. 128 за, против. Да проверим, чрез електронно гласуване гласуваме по изменение 128. 12 за, 11 против, приема се. 130 за, против. Електронна проверка по изменение 130. 12 за 11 против. Приема се 131 за против. Електронна проверка по 131. 12 за 11 против. Така че за по-голяма яснота, нека да гласуваме веднага електронно и по 133, за да улесним работата си. По 133 липсва още един глас. Някой не е гласувал все още. Нека всеки да погледне пулта си. Така, 12 за, 11 против, приема се. Със същото мнозинство. 35 за, против, отхвърля се. 134 за, против, отхвърля се. 36 за, против, Отхвърля се 37 за. Против. Приема се. 38 за. Против. Приема се. А, не. Още веднъж по 38 за. Против. Приема се. 39 за. Против. Приема се. 40 за. Против. Отхвърля се. 41 за. Против. Да проверим, че с електронно гласуване по 41. Дванайсет за 11 против. Приема се 2 на докладчика за. Против. Приема се 3 на докладчика за. Против. Приема се 4 на докладчика за. Против. Отхвърля се. 42 за. Против приема се. 43 за, против, приема се. 44 и останалите, кой е за, против, отхвърля се. 5 за, против, отхвърля се. 47 за, против, приема се. 6 и следващите за, против, приема се. 7 и следващите за, против, приемат се. 55 за, против, отхвърля се. 8 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. И сега по цялото установище гласуваме електронно. 16 за, 7 против. Госпожо Регнар. Това становище, за съжаление, е удар в лицето на командированите работници, които са изложени на много тежки условия на труд, поради което аз е, оттеглям моето участие. Вписваме това в протокола. Преминаваме към гласуване по доклада на господин Борис, доколкото виждам. Става дума за хазартните игри по интернет. Колегата Борис, имате ли коментари? Не, започваме гласуването. Едно е прието, две прието. Компромис едно. Нали така? Компромис 1. За, против, прието е. Сега на следващата страница 6. За, против, електронно, електронно гласуване по 6. Тринайсет 9... 13 на 9, прието. Седмо. За, против, прието. Осмо, за, против, прието. Девето, за, против, отхвърлено. Десето, за, против, прието. Единайсет, за, против, отхвърлено. Дванайсет, за, против, прието. Тринайсет, за, против, прието. Четиринайсет, за, против, прието, 15 за, против, отхвърлено, 16 за, против, прието, 17 <clears throat> за, против, отхвърлено, 18 за, против, отхвърлено, 19 за, против, прието, 20 за, против, прието, 21 за, против, прието. Компромис 2 е за, против, прието. 30, 23 за, против, прието. 24 за, против, прието. 25 за, против, прието. 26 за, против, прието. 27 за, против, прието. 28 за, против, прието. 29 за, против, прието. 30 за, против, прието. И сега становището като цяло, електронно гласуване, моля. Dafür, 17 на 6 прието е. Поздравление! за докладчика. А сега следващия доклад на колежката Тайн. Това става дума тук за писмото. Искате ли да кажете нещо по това писмо? Добре, значи гласуваме направо. Кой е за? Кой е за това предложение на госпожа Тайн. Става дума за участието на националните парламенти в процедурата на субсидиарност. За. Против. Въздържалите. Значи. Да гласуваме електронно ли? Добре. Добре, гласуваме електронно. Моли секретарията. Гласуваме по предложението на госпожа Тайн. Ja, alle komplett jetzt. 23 са за единодушно на подкрепа. Добре, и сега преминаваме имаме проекто становище за За прокурорите, е, значи гласуваме електронно, моля. Единодушно е подкрепено, добре. Значи прието. Hier runter. Ohne kam es noch finden. Dann haben wir den Bericht äh, Regner. Сега доклада Регнер. Става дума за финансовите, за данъка върху финансовите трансакции. При процедурата, както вече говорихме, предлагаме упростена процедура. Подчертавам го, защото миналата седмица имахме заседание на докладчиците в Сянка и имаше, и срокът беше петък 12 часа. Е НП даде изменения във вторник, значи доста по-късно. Аз въпреки това ги приех, но като устни изменения. И мисля, че не са включени тук в а, списъка за гласуване. Значи, става дума за устни изменения, само това исках да ви напомня, госпожа Лихтенберг. Ако е така, то това се отнася до изменение 3 в крайна сметка. Е, то не е посочено като устно изменение и аз внасям възражение срещу това. Добре, но аз е, трябва да посоча, че след като искаме ускорена процедура, това от гледна точка на председателя, вероятно това може би въобще не е възможно да се работи с устни изменения при такъв случай. Господин Одул. В действителност може да става дума за устно изменение. И всъщност това е устно изменение, казва председателя. Имаме правилника Регенър, трябва да го спазваме, но имаме една особена процедура – обсъждахме я вчера и вероятно ще трябва при устни изменения да предприемем друга практика, т.е. това да става по е, взаимно съгласие, защото е, това е фаст трек или фаст фаст трек, защото иначе няма да успеем. Но е, госпожа Лихтенберга ще отбележа вашето е, възражение. Сега преминаваме към гласуване. Компромис едно за, против, приема се Компромис 2 за, против, приема се. Разделно гласуване по изменение 1 за, против, по първата част, отхвърля се, втора част за, против, приема се. Изменение 2. Имаме първа част и втора част в изменение. Гласуваме по първо по устното изменение, така ли? Значи, гласуваме първо по устното изменение. Кой е за? Против? Да проверим чрез електронно гласуване, който е за устното изменение към изменение 2, да гласува. 12 е, за, 11 против, прието е устното изменение. След това оставаме, е, гласуваме по останалата част от текста е, за, против. Значи всъщност три буду, там няма как да се гласува. Това е живота. Това е предвидено в правилника. Изменение 4. Кой е за? Против? Приема се. Сега, устно изменение на НП по изменение 5. Гласуваме първо по устното изменение. За, против. Мисля, че има мнозинство, но нека да проверим електронно. Петнайсет за 8 против. Сега по останалата част на изменението. За, против. Да гласуваме още веднъж електронно. Изменение 5. Гласуваме по останалата му част, извън устното изменение. 22 гласа за, 1 против. Компромис 3 за, против. Приема се. Компромис 4 за, против. Приема се. Изменение 6 в две части. Първа част за, против. Отхвърля се втора част за, против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. Изменение 7. И тук първо ще гласуваме по устното изменение. За. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Не беше особено ясно. 15 за, 8 против. Сега по останалата част на изменение 7. За, против, приема се. Компромис 6. За, против, приема се. И сега по цялото становище гласуваме електронно. Липсват още два гласа. Още един глас липсва. Осемнайсет за, един против, трима въздържали се. Приема се становището. Поздрави за докладчика и сега преминаваме към доклада на колегата Сайер. Става дума за последващи действия връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки. Vote, много благодаря. Няма много време да отнемам. Целта е да обсъдим въпроса за делегираните и актовете за изпълнение. Целта значи е да ви предложа чернова, проекто работен доклад. Няма да повтарям това, какво, какво сме направили до момента, преди 7 седмици по-точно, по време на първата консултация по този въпрос. Това, което ще направя е да ви предложа да изразите мнения, становища, коментари преди да финализирам доклада. За какво става дума? Няма да перифразирам всичко казано, само ще подчертая най-главното, защото защото настъпва някои мазоли този доклад, ако позволите, тук в парламента. За, тъй като някои от въпросите са наистина деликатни, подчертавам, че няма намерение да притискам до стената никой от другите парламентарни комисии, за да отстъпи от някои от добрите си практики до момента, а по-скоро да бъдат склонни на обмен. Благодаря на всички за проявеният интерес и продължавам да съм на ваше разположение. Така или иначе, няколко бележки искам да направя. Първо, последната дискусия бе проведена с участието на мнозина от вас, особено много от немските колеги, госпожа Тейни и господин Майер. Те участваха много активно в работата по този доклад. Благодаря, разбира се, и на господин Рапкай за е, идеите за употребата на статистическите данни и за проучването на това как те се използват тук в парламента. Включил съм точка по този въпрос в доклада. Целта, пак повтарям, целта, пак повтарям, е да обменим идеи, да проведем така наречената мозъчна атака. И така, някои от дилемите, ако позволите, ще ви изложа дилемите, разбира се, са обсъждани надълго и на широко. Първата от тях е свързана с двете части на законодателството и как управляваме тези процеси. И втората част е как действа всичко това. Законодателството се дели на две части и следователно трябва да защитаваме нашата, нашият интерес е, и влиянието, което можем да оказваме по силата на Лисабонският договор трудно се правят разлики толкова тънки, когато са толкова тънки, особени, но те все пак съществуват. Основната разлика е между делегираните актове и актовете за изпълнение от една страна и от друга страна основният законодателен акт като такъв и вътрешният заряд, който той съдържа, който също е противоречив. Всичко, разбира се, е свързано с политическият избор и както обикновено, когато участват парламента, комисията и съвета, нещата се усложняват, защото не решаваме ние, само ние, а и останалите две. Целта значи е дали да се включат тези правила тези различия всъщност още в съдържанието на основния законодателен акт или да се оставят след това на решението дали да се приложи делегиран или акт за изпълнение едно е, гъвкаво законодателство, разбира се, е плюс, защото отговаря по-голяма степен до, на промените, които се извършват непрекъснато, на динамичният характер на живота. От друга страна обаче, законодателят, а ние сме законодатели заедно с съвета, просто не желаят да оставят на някой друг да върши работата вместо тях. Това означава обаче сложен и бавен процес процес, който всъщност ни лишава от гъвкавост. Ето за това е толкова важно да е, решим към коя линия да се придържаме. Имаме вече натрупан опит в, този, в тази област. Разбира се, всеки доклад може да бъде и принос. Така или иначе, решението трябва да го вземем всички заедно. Това първо. Второ, разделението между делегираните актове и актове за изпълнение. Вече сме решили, че това няма да се решава в основното законодателство. И в такъв в такъв случай просто се опозоваваме на договорите. Няма съдебна а, юриспруденция за момента, всичко е застъпено в договорите. Обаче целта е, целта на парламента би била до по-голяма степен да се придържа, в максимална степен да се придържа до Лисабонския договор и да не се отказва от нищо. С други думи, това не е избор по съвест, когато решаваме всъщност до каква степен да влизаме в подробности или по-скоро да оставим някой друг да влиза в подробностите, защото това вече е решено. Тук проблемът, който се поставя е как да тълкуваме. Знаем, че тълкованието подлежи на интереси и на нагласи и на уклони. Така че от от наша парламентарна позиция имаме и интерес да тълкуваме разпоредбите на Лисабонския договор в наш собствен интерес. Не бива да допускаме тълкования, които са тълкования на Лисабонския договор, но не са е, в наша изгода. Понякога съвета интерпретира в тяхна собствена изгода. С други думи, свръх тълкува. Има случай вече, който е за който е сезиран съда и съответното съдебно решение ще ни осветли по въпроса за това каква, а, коя част от законодателството се смята за съществена и коя не, защото делегирани и имплементирани актове са само за несъществената част от законодателството. Ние, разбира се, сме евродепутати представяме съответни интереси и това също значи, че нашето собствено тълкование е починено на уклони на интереси на нашите избиратели и прочие. Така че не бива да се затваряме очите и за това. Друго нещо, което е важно е, също така е хармонизирането. Тук пак има неразбирателство, може да се открие ново бойно поле, в зависимост от това до каква степен комисията желае да хармонизира и до каква степен съветът желая да и го позволи. Има, разбира се, ситуации на блокаж или дори на прекратяване на преговори от страна на съвета. Новите области, в които ще има такова хармонизиране или такова приравняване, са, например, външна търговия. Това обаче, за съжаление, не е случаят на селското стопанство, където има блокаж, защото съветът не желае да има напредък, да постигнем всички напредък. Затова и ние трябва да решим до каква степен искаме или не искаме да хармонизираме. И сега, изпълнението на всичко това има статистики, така както всъщност предложи колегата Рапка и така я постъпих, използвах статистиките и какво сочат числата. Според нас числата сочат, че все още се използва така наречената процедура за регламентиране с контрол – и тази процедура се използва все още в голяма степен, което води до забавяне. Има в новата пък процедура за делегирани и имплементирани актове можем да отчетем, че сме в процес на проба и грешка. Не го практикуваме, все още опипваме терена. някои се страхуват от а, това, смятат, че може да представлява и заплаха И не винаги трябва да стигаме до официално възражение, за да гарантираме правата си на парламент. Правата ни на парламент и със законодател могат да бъдат защитени и в крайната фаза на законодателния процес, когато можем да кажем това, ако не бъде изпълнено, просто ще подадем официално възражение делегираните актове и актовете за изпълнение са сравнително нова процедура, е, от няколко години все пак. Но не бива да ги зачеркваме като ненужни и неотговарящи на нашите изисквания, а просто да намерим начина по който те да отговарят и да бъдат използваеми и използваеми от нас. Посочих вече колко е важно да се избере най-подходящият вид разпоредба, дали да бъде прилаган делегиран акт или акт за изпълнение, за това дали да се хармонизира, за това дали да се използва функцията за общо споразумение – дали да се стимулира комисията в по-голяма степен да се допитва до нас, да иска нашето правно установище и аз мятам, че като комисия по правните въпроси ние именно това трябва да правим. Да защитаваме правата на парламента. Да защитаваме също така присъствието на национални експерти в, на заседания на комисията и края да работим с всички останали парламентарни комисии по въпроса за това какво да решим, дали делегиран, дали акт за имплементиране. И нашият, нашият председател участва в работата по проекта за по-добро законотворчество, така че той със сигурност също ще има къде и как да окаже влияние. И това е от мен, това е моят моето кратко резюме, така че очаквам вашите идеи. Ще ги слушам с интерес. Благодаря. Благодаря и на всички колеги за помощта оказана до момента. Благодаря. Благодаря. Господин Сая, вие сте абсолютен специалист по тази тема, и но тя доста дълго време ще ви занимава на равнище. Има много интензивни разговори. Те се съпровождат от политически разговори. Става дума за развиване на критерии на базата на примери, кога именно да се използва инструмента на делегираните и актове и на актовете за приложение. Тези разговори, доколкото съм информиран, протичат много добре, но все още са далеч от постигане на целта. Това е трудна тема е, тъй като е, трябва да говорим за многогодишната финансова рамка, има доста противоречия, има проблеми с <clears throat> програмите и съветът вижда някои неща прекалено политически от позиция на властта, но има проблеми не само между парламента и съвета, има проблеми между комисията и съвета, където комисията иска да запази някои правомощия със себе си. И сега въпросът е да се реши е, кога наистина да се прилага делегиран акт или акт за приложение. Така че до края на мандата тази тема ще ни занимава. До момента докладът Сайер беше много полезен и така ще продължи госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Благодаря на всички, които често участват в преговорите в рамките на триалога или са конфронтирани с реакция от страна на комисията. Те познават проблема, отличен опит. Искам да посоча следното и ще си послужа с пример. Нека да вземем това, което сега се дискутира в ИМКО, извинете, поправя се ораторът в ИТРЕ, във връзка с строителните изделия. Ако тук ние имаме много а, изпълнителни актове, в крайна сметка а, няма смисъл от европейското законодателство, защото в крайна сметка актовете за изпълнение могат да бъдат толкова различни, че да нямаме вече европейска добавена стойност. И това е основният проблем. Ако предоставим дефиницията изцяло на това, което се прави и решава в комисията, съществува опасност при определени обстоятелства тук да се работи прекомерно, много и извън рамките. И аз мога да си представя, например, в процедурата по митология, когато ставаше дума за телесните скенери и ако трябваше чрез тези процедури да се вмъкнат нещата и да се говори за тези технически спецификации, квалификации без предхождаща дискусия, то тогава наистина можехме само да благодарим на нас, депутатите, че превърнахме това в тема. И това, че беше въведено напрежение в тази тема. Аз мисля, че в много области това е вярно. Важно е нещата да се разглеждат е, индивидуално. Но е, тестовият случай е какво ще стане, ако се работи много с е, актове за изпълнение и има ли при това положение изобщо добавена стойност на европейско равнище, защото е, изпълнението може да се извършва по толкова различен начин, че в крайна сметка сметка е, европейския път се изчерпва е, или се оказва фикция. Така че е, в случая е, трябва да се сблъскаме с много проблеми. Да очакваме това. Второ, увеличаващата се тенденция делегираните актове да е, се прилагат по важни въпроси, които всъщност трябва да бъдат в законодателния текст. Тези неща всъщност се включват в делегирани актове и по този начин водят до това, че не подлежат на дискусия и ако се стигне до генерално приемане или отхвърляне, то включването на парламентарния процес, включването на парламента като законодател е много ограничено. И с това вече стигам до политическия аспект на всичко това. Когато тази тенденция, която наблюдаваме през последните месеци най-вече, всъщност става дума за различни тенденции, предложения от комисията – се представят като став, пейпер или само като съобщение, като уведомление. Това се прави в сферата на нерегулираното софтлоу и се движим по много опасна пътека. Когато се увеличава тенденция това изнасене на материя в делегирани актове, то тогава имаме процес, който в крайна сметка подкопава а, това, което постигнахме в договора по-голямо съдействие от страна и участие а, от страна на парламента. Да, дори тези неща де-факто се извеждат от сила. Ние се борим за легитимация на Европейския съюз и на европейските институции по отношение на гражданите. И ако намалява прозрачността, то тогава легитимността също се превръща в проблем и създава проблеми. Става дума тук, де-факто подчертавам, за властова борба, в която съветът е, и участи комисията е, правата на парламента, които той придоби е, скоро и които са неотменни за демократичното развитие на света, е, ги отслабват стъпка по стъпка и е, дори ги маргинализират. Аз мисля, че в тази сфера ние трябва да а, следим процесите и да присъстваме а, с а, особено демократично внимание, защото тук става дума а, за това дали да имаме чисто а, изпълнителен Европейски съюз а, и а, тъй като много граждани се оплакват от прозрачност, този проблем става много важен или ние ясно а, и е, публично да обсъждаме проблемите в европейското законодателство и да стигаме до споразумение. Това е решаващият въпрос. Тук наистина става дума за нещата по същество, става дума за ядрото на демокрацията и е, за това ние като парламент сме призовани да бдим на тези процеси и е, то с много зорък поглед. Това не е тема, която е, на пръв поглед звучи изключително сухо. Само когато погледнем по какви теми, по какви въпроси е, тези неща се превръщат в закон, то тогава ние от гледна точка на демократичната политика и въобще на демокрацията трябва да си е, създадем да бъдем много загрижени. Държа точно на това и искам да изпратим ясен и силен сигнал, за да може в институционалния триъгълник да не загубим това, което с много усилия в продължение на много дебати и с висока степен на съгласие от обществеността извоювахме през последните години. Благодаря на госпожа Лихтенбергер, колегата Саар. А, всъщност, извинете, госпожа Тайн, тя беше в списъка. Благодаря на докладчика за изключително подробния работен документ. Мисля, че цифрите, с които разполагаме, не дават достатъчно сведения към момента и не могат да се нарекат истинска статистика. Госпожа Лихтенбергер е, изложи политическите аспекти и аз не мога да добавя нищо особено към това, но мисля, че когато имаме спорни въпроси и това беше обсъждано в е, трилога, имаше три различни правни експертизи, е, дали да се решава нещо с делегиран акт или с акт за изпълнение, за мен е ясно, че а, е, ние, правния акт трябва да има приоритет, защото всъщност а, е, ние сме първата власт и а, е, в момента, в който се започне дискусия по тези въпроси, е ясно, че законодателят а, трябва а, да предвиди е, правен акт за това да се погрижи сам за приемането му. Миналия път аз е, е, слушах доклада на съдия от Европейския съд в представителството на провинция Северен Рейн-Вестфалия. Той много интензивно осветли въпроса, защото има много голяма правораздавателна практика в държавите членки и нещата не стоят, така че държавите членки не обръщат внимание на този проблем и мога да кажа, че че в Германия има много голяма правораздавателна практика по законодателната дейност. Мисля, че можем да видим и в други държави членки как са уредени нещата. Мисля, че уредбата е ясна в конституционно правната сфера дори се стига, в зависимост от тематиката и трябва да видим как да уредим тези неща на европейско равнище, така че да не се стигне до нещо като политическа и е, размиване на нещата, е, т.е. всеки да тълкува нещата както иска, така че в случая аз имам доверие на Европейския съд, че той ще създаде необходимите правила, които познавам от моето собствено национално законодателство. Има доста правни становища от нашата комисия. Аз мисля, че това е добре, но трябва да внимаваме да не решаваме толкова политически, а по-скоро в чисто правна светлина и възможно най-неутрално, така че да не се инструментализира политически тази тема. И аз сериозно трябва на себе си да задам въпроса. Случвало се е няколко пъти, например при определене на правни основания, нещата да се гледат по-скоро политически, отколкото е, строго юридически в съответствие с основните договори. Това е към момента. Текстът до сега беше само на английски язик. Чакам превода на немски, е, за да мога да взема по-ясно становище. Благодаря. Благодаря, колегата Сайер. Благодаря за вашите мнения. Аз съм съгласен, че има дилеми. Благодаря ви за изказванията и за мненията. Както казах, това е политически процес. Принципът е много важен. Важно е е, регламент да е прозрачен. Госпожа Лихтенбергер каза, че това не е много вълнуващ въпрос, който за тези от колегите, които имат по-повърхностен поглед, но е, истината е, че има експерти, които са много наясно с въпросите за комит, по комитология. В тази област може би ще е нужен и е публичен дебат. Е, това, което трябва да направи парламента, когато взимаме решение за какъв вид акт става дума, то трябва по принцип винаги да вземаме предвид следното. Когато имаме едно законодателство, сигурни ли сме, че посоката е правилна. Ние имаме право да блокираме един делегиран акт, така че това е лесна възможност и ни дава достатъчна гъвкавост. Няма нужда да се в, навлиза в подробност за, по отношение на гъвкавостта, но пак повтарям, ако имаме чувството, че не вървим в правилната посока, можем да блокираме един делегиран акт. И това е хубаво за нас, защото не винаги е възможно и не винаги има нужда да навлизаме в подробностите. Но това е борбата, за която тук става дума с съвета и с комисията, а именно, че ние имаме контрола и правото на глас. По принцип обаче, това е конституционният процес на отговорност и на прозрачност на отговорност прямо нашите избиратели. Сега на въпроса за различните влияния, на които сме изложени. Мисля, че лобистите, които искат да имат влияние върху решенията на съвета на комисията на парламента, разбират този процес. И ние трябва да го знаем, защото ние по принцип представляваме публичния интерес, а не някакъв специален социален или търговски интерес. Така че това са много политически въпроси, но на равнище парламент – според мен би трябвало да си създадем добри практики, които да упражняваме. Всичко останало може да е предмет на политически дебат в рамките на парламента между политическите групи и комисии. Сега обаче е важно да създадем механизъм, който да е прозрачен за депутатите. Съгласен съм с председателя Лене, че трябва да говорим с съвета на ръководителите на делегациите, с председателския съвет. Планът е да имаме доклада до юли. Тогава може да го гласуваме през октомври. Някои комисии имат нужда от повече време за становище но ни чака и кампания за избори, така че идеята ми е да решим въпроса, да приключим доклада. Още в рамките на този мандат, за да може следващия парламент да започне на чисто. Благодаря, благодаря, казва председателят. Това беше много полезно. През юни ще имаме доклада и после ще видим как ще процедираме. Сега, точка 29, субсидиарност. Господин Карем се тръгна, но така или иначе е, ще дам кратка информация. Е, става дума за оплакванията по отношение на субсидиарността. Има квалифицирани становища. Те, са, становища. Те се занимават с тютюна и с железопътния транспорт. Това бяха основните опасения на националните парламенти по отношение на субсидиарността. Имаме и точка разни, към която преминаваме в момента. Няма предложение за изказване. В такъв случай да обявя, че в Брюксел на 29 май и на 30 май ще имаме следващото заседание. Благодаря ви, благодаря за присъствието. Закривам заседанието.